И така, колеги, ако сте готови, имаме само една точка, по която да гласуваме тази сутрин. Но преди да преминем към самото гласуване, нека моля първо да изпробваме дали работи апаратурата за гласуване. Така че, моля, гласувайте, колкото да изпробваме апаратурата. I close the vote. Край на пробното гласуване. А, още не, добре. Uh, once again, because not all the colleagues. Отново, защото не всички колеги успяха и така отново пробно гласуване. Testing vote once again and please everybody try to vote. Моля всички да се постараят да гласуват. Сега като че ли всичко е наред. Всички ли са успели да гласуват? Minute, Можем ли да изчакаме една минута? Забравих в комисията им карта си за гласуване. Ако е една минута, казва председателят, няма проблем. Ако е повече от една минута, просто ще отчетем вашето гласуване. Sorry, let's vote. Uh... И така. Вече нека да гласуваме по проекто резолюцията за преразглеждането на указания за трансевропейската енергийна инфраструктура. Това е свързано с устен въпрос от комисията и тре. Обсъждахме този въпрос и в Страсбург. Така че, моля, гласувайте за или против или въздържали се, моля, гласувайте. You are fine, Mr. Bucket? Всичко наред ли е при вас? Добре. Край на гласуването. So, we had 70 colleagues. 70 души са гласували, 55 за, 15 против. Така че проекторезолюцията е одобрена. Благодаря ви, колеги. И сега следващата точка от дневния ред. Това са насоки за бюджета за 2021 година, раздел 3. Искам да ви напомня, колеги, че насоките са първата резолюция, която парламентът прие в бюджетната процедура. Целта е да се изразят очакванията парламента за бюджет за следваща година. През април в пленарна зала ще бъде одобрена резолюцията и насоките ще бъдат дадени на комисията преди да се одобри проекто бюджета. Имаме 45 минути за този дебат. Това ще бъде добра възможност за колегите, които участват в преговорите за многогодишната финансова рамка, да изразят своето мнение за сегашното състояние на преговорите. Аз също ще се изкажа особено, що се отнася до Европейския съвет. Ще помоля колегите, които искат да се изкажат, да сигнализират за това, като сложат табелките си по този начин, както показах. По този начин секретариатът по-лесно ще забележи кои са желащите да се изкажат. Okay. By saying this, uh... И така. Започваме обсъждането. Преди всичко ще се изкажа в качеството си на докладчик по този въпрос. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в сянка, уважаеми колеги, въпреки че все още няма съгласие по МФР, Насоките за бюджета за 2021 година трябва да припомнят общата позиция на парламента по МФР и най-вече в нашия случай по Хоризонт 2020 година и също така други програми за финансиране, свързани с компетенцията на комисията ИДРЕ. Смятам, че парламентът трябва да бъде силен при поставянето на амбициозната цел от 1 милиард 200 милиона евро за Хоризонт Европа. В момента числата за Хоризонт Европа са много по-низки от тази стоеност. По функция едно, много е важно Европейския съюз е да постигне своите цели в сферата на промишлената конкурентоспособност, подпомагане на МСП, прехода в сферата на енергетиката и други сфери. Трябва да се гарантира достатъчно планиране за цифровото преобразуване. То е от огромно значение, за да може Европейския съюз да бъде по-малко зависим от други държави. Комисията предложи своята програма Цифрова Европа и съответния финансов механизъм не трябва да пострада от съкръщаването на бюджета. Ние смятаме, че цифровата Европа е важна част от общата програма за развитие на економиката на Европа и трябва да бъде част също така от програмата за единия пазар и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Европейският парламент настоява да се създаде Европейски фонд за справедлив преход и ще продължим да настояваме на това. Смятаме, че трябва тази идея да намери място в следващия бюджет. Също така много е важно агенциите да започнат да изпълняват новата политика в различни сфери. Необходимо е да се гарантира достатъчно финансиране за различните агенции, органи, които са най-важните за нашата работа. Сред тях са АСЕР, БЕРЕК и други. Също така всички признаваме, значението на извънредния Европейски съвет, който ще започне в четвъртък, тогава ще бъдат огласени числата, предложени от председателя Шар Мишел. Знам, че много колеги от парламента и много председатели на парламентарни комисии смятат, че предложените показатели са твърде ниски. Те са дори по-ниски от това, което предложи финландското председателство. Предлаганите от съвета показатели са много по-низки дори от предложението на комисията. Програмата за космоса до някъде е подобрена в сравнение с предложението на финландското председателство, но така или иначе дори и тази програма е под това, което предложи първоначално комисията. Също така намалява от друга страна програмата, финансирането за програмата за мобилност на въоръжените сили. Т.е. фактически виждаме, че има значителни разлини в бюджета и бюджета на всички агенции се намалява. Предложението на съвет е много по-различно, много по-низко от това, което ние приехме в Европейския парламент. Смятам, че това ще подкопае възможността и способността на Европейския съюз да отговаря на новите предизвикателства и да решава проблемите, които стоят пред нас и които ще имаме в бъдеще. Благодаря за вниманието. Давам думата на докладчиците в сянка по две минути за всеки. И след това ще финализираме списъка за изказванията на членовете на комисията, социалистите и демократите, госпожа Линда Галдес Муниус. Благодаря ви, господин председател. Съгласна съм с основните моменти, изтъкнати от вас. Искам да изразя своята загриженост във връзка с забавянето на споразумението по МФР. Това ще има много отрицателно конкретно въздействие. Например, по програмите за научно-изследователска дейност над 5000 работни места за изследователи могат да бъдат изгубени всеки месец. Както вече казахте и вие, не можем да съгласим с предложението за Хоризонт Европа, което е по-низко от вече достатъчно ниското предложение на финландското председателство. Подкрепям идеята за това, че функция едно трябва да бъде укрепена, защото по този начин ще се изтъкне ценността на приноса на Европейския съюз и също така една от целите ще бъде да се постигне неутралност от гледна точка на емисиите на Европейския съюз. Това е в центъра на Зеления пакт и отговаря на ангажираността на Европейския съюз с Парижското споразумение. Трябва да подчертаем необходимостта от един амбициозен бюджет, който беше подкрепен от председателите на четирите парламентарни комисии в парламента. Това въжи преди всичко за програмата Цифрова Европа, която ще гарантира цифров суверенитет на Съюза. И също така инвестициите в в научно-изследователска развойна дейност в Европейския съюз имат недостиг на 1 милиард 100 милиона евро всяка година. Що се отнася до космическите изследвания, космическата програма, тук също трябва да бъдат отразени целите в областта на климата. Също така трябва да се помисли за различни данъци, най-вече данъка върху финансови транзакции. Парламент подчертава, че има нужда от повече ресурси, ако искаме да постигнем амбициозните цели, които сме формулирали за следващите години последните години, извинят, в противен случай ще пропуснем влака за бъдещето и гражданите ще бъдат разочаровани в Европейския съюз и в демокрацията. Благодаря ви. От името на Обнови Европа, госпожа Валери Хайер. Благодаря, господин председател. Благодаря за направените предложения за бюджет за 2021 година. Е, добро, е, добри са предложенията. Искам да обърна внимание на три важни за нас точки. Е, ще го направя преди превода на изменение, за да е готов. Първо, необходимо е да се обърне внимание на реформата на системата на собствените източници. Аз съм част от екипа за преговорите и са докладчик по собствените източници И трябва да настоим, че няма да гласуваме по многогодишната финансова рамка, ако това не се вземе предвид. Необходимо е да се напредне по темата. Втората точка – малките и средни предприятия. Те трябва също да имат по-лесен достъп до финансиране. Това е много важно за развитието на тези предприятия и за Европейския съюз като цяло. Необходимо е да се защитят програми като Цифрова Европа, които позволяват инвестиции в ключови технологии на бъдещето, важни и за киберсигурността. Благодаря. Благодаря. От името на Зелените, господин Размус Андерсен. Uh, Благодаря ви. Бюджета за 2021 година е твърде различен от първоначално предложен бюджет. Затова ние, Зелените, смятаме, че трябва да бъде нашата позиция още по-силна. И поради преговорите по МФЛ, искам да кажа, че аз съм също участник в преговорния екип. Виждаме, че има много предложения, но единствено и само предложението на Европейския парламент позволява да постигнем общите ни цели, например в областта на климата. Ние искаме да станем неутрални по отношение на климата 2050 година, може би дори по-рано, но това няма да бъде възможно, ако бъдат урязани средствата за научно-изследователска развойна дейност и други програми, свързани с дейността на ИТРЕ. Може би в крайна сметка точно тези програми ще трябва да платят сметката за общата селскостопанска политика и политика за сближаване. Вече колегите говориха за значителни съкръщения в бюджета на програмата Хоризонт Европа. Също така се урязва бюджета на други програми, като Цифрова Европа, други по-малки програми. Смятам, че трябва много категорично да заявим, много ясно да заявим, не само от името на преговорния екип по МФР, но и другите депутати трябва да заявим много ясно нашата позиция, че трябва да мислим не само за числата, но и за качеството. Ние искаме МФР да бъде по-екологосъобразна и искаме да бъде изключен финансиране на всички видове производства, свързани с изкопаеми горива. И трябва да мислим как да вървим напред и как да се борим за един по-силен бюджет. Благодаря ви. Още трима колеги искат да се изкажат господин Ника, който е координатор. Още ще има други колеги. Благодаря. Що се отнася до Хоризонт Европа и съответните средства? Тази сума е абсолютно недостатъчна. Този план преди имаше предвидени средства за него, а сега виждаме значително намаляване на средствата. И за това научно-изследователските развойни програми ще преминат през много тежки времена. Не ми е ясно кои са приоритетите, защото същевременно чуваме, че ще има необходимите инвестиции за водорода, за акумулаторните батерии и други важни въпроси за Зеления пакт. И това, разбира се, много добре, но имаме нужда от средства и от... Имаме нужда от средства за другите програми, свързани с нови технологии. Виждаме, че сме пред една много сложна ситуация. Смятам, че трябва да отхвърлим предложението за бюджет с свързан с научно-изследователската и развойна дейност. Също така важно е да има фонд за прехода и трябва да има сума за този фонд. Обаче тази сума е прекалено малка. И виждаме, че продължава използването на изкопаеми горива, необходимо е да има значителни средства, за да можем да се откажем от економиката, която е свързана с използване на изкопаеми горива. Трябва също така да помислим за региони в Европа, в които има енергоемки производства. Затова смятам, че нашето заключение трябва да бъде, че трябва да се предоставят средства – за всички програми. И тези програми за въглеродна неутралност няма да могат да бъдат реализирани. И ако не успеем да станем неутрални от гледна точка на мисли до 2300 година, може би ще трябва да отложим тези цели до 2050 година. Смятам, че всеки трябва да поеме своята отговорност за да се постигнат целите на Зеления пакт. Трябва много ясно да си представим какъв е залогът и искам да благодаря на нашия председател за това, че толкова ясно заяви позицията. Да, подкрепям вашия подход. Сега господин Краснодемски от ЕКР. А, извинете, друг колега е. е Děkuji, pane předsedo. Doufám, že eh, jsem nepředběhl pana profesora Krasnodemského. Yes. Eh, eh, já bych v prvé řadě chtěl poděkovat a... Бих искал първо да ви благодаря и да кажа, че качеството на този доклад е много високо и искам да подчертая две неща, на които вие вече се спряхте. Първо, програмата, която EU Space, космическата програма на Европейския съюз. Обръща и се специално внимание. Това е програма, която ще замести две предварително съществуващи програми, две агенции всъщност, които се занимават с Галилео и Коперник. Обаче не съм особено доволен, защото а, има въпроси свързани и с човешките ресурси, които не са предвидени. Обсъждали сме нещата за Галилео вече в подробности. Е, ИТРЕ заяви, е, че е необходимо да се увеличат човешките ресурси и финансовите ресурси. Задачите се увеличават, но ресурсите не се увеличават. Другият важен въпрос е агенцията БЕРЕК. Там също се увеличават задачите. Говорили сме вече за новите технологии и също е необходимо да се увеличат човешките ресурси и финансовите ресурси, защото ако това не стане, няма как Берег да си свърши е, всички задачи. Благодаря много, подкрепям доклада иначе. Thank you so much, Mr. Благодаря ви, господин Тушановски. Господин Гайер от Социалистите и демократите има думата. Благодаря ви, господин председател. Нещата, които споменаха колегите, ние ги подкрепяме и мога цяло да се присъединя към това, което те казаха. Що се отнася до графика за преговорите по МФР, е, искам да обърна внимание на колегите на следното. Преди 7 години, по същото това време, средата на февруари, бяхме приключили преговорите с съвета. Докато а, а, договореното беше приложено технически, докато националните парламенти ратифицираха споразумението за собствените средства, докато бяха написани националните програми, измина цялата 2014 година без а, а, да са били използвани европейски средства. В момента пак сме средата на февруари, а в четвъртък не се очертава да постигнем споразумение. Тоест, в сравнение с 2014 година, вече доста сме закъснели. Това означава, че ако добавим всички проблеми с оглед на приложението, които сега ще застанат при нас, цялата техническа подготовка на програмите, имаме пълно основание да се притесняваме, че 2021 година ще бъде поредната загубена година. Освен това ще имаме по-малко средства, например, за а, програмата за научни изследвания. Съмнявам се, че може да си позволим да загубим една година, като гледаме как напредва техническото развитие. Искам просто да обърна внимание на това, че трябва да побързаме, ако не искаме 2021 да бъде загубена година. Господин Грудлер. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с това, което казахте. Е, това е много важно. В областта е, на космоса, е, както казаха и преждеговорившите колеги, и вие също, е много важно да се изискат допълнителни средства. Става дума за 6 е, милиарда и 900 милиона. Необходими са е, съответните средства, ако искаме действително всички европейци да могат е, да извлекат ползите от тази програма. Сега имаме амбициозна програма, има определени средства в определени агенции, GSA, например, но тя не разполага с достатъчно ресурси, не може да се извърши работата, а задачите й са много важни. Има и други важни действащи лица, други важни инструменти. Важно е да има нещо амбициозно за европейците. Благодаря. Хан. Благодаря, госпожа Хан. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Мисля, че тази комисия, която отговаря за европейската индустрия, трябва да гарантира а, да има достатъчно средства за декарбонизацията. Защото това ще бъде основното предизвикателство, ако искаме Зеления пакт да проработи. Все още не сме намерили решение, индустрията не е намерила решение за декарбонизация до 2050, е, когато е най-последният срок. Всички знаем, че дори трябва да побързаме не може да очакваме напредък и то бърз напредък, ако научно-изследователската дейност също остане на заден план. Трябва да гарантираме достатъчно средства за научна и развойна дейност и за хоризонт също така да направим така, че средствата по хоризонт ще бъдат изразходвани по смисъла на зелената сделка, за да не допускаме да са финансирани изследвания, които противоречат на нашата цел за климата и биоразнообразието. Господин Хайсен. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада. Мисля, че той е много добър и много балансиран. Много ясно посочва какви е, са средствата, които липсват по важни програми в рамките на Хоризонта. Също така много цени това, че е, споменавате въвеждането на фонда за справедлив преход и това, че според вас цената на този преход не трябва да бъде платена от социално слабите. Тук трябва да гарантираме не само солидно финансиране, но и това, че голямата част от това финансиране трябва да дойде от свежо финансиране, не от съществуващите фондове, на първо място Кохезионния фонд. В противен случай регионите, които сега се възползват от Кохезионния фонд, ще имат възможност по-малко да се възползват от него и това ще бъде а, отрицателната страна на прехода. Необходими са свежи свежи пари. От гледна точка на графика аз съм много доволен и мисля, че ще успеем да постигнем едно по-добро, по-балансирано споразумение и за държавите членки. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, ми позволете да кажа няколко думи в заключение на тези разисквания за бюджета за 2001 година. Първо, Искам да благодаря докладчиците в Сянка, госпожа Калвес Муниус, госпожа Хар, господин Расмус Андерсен. Да благодаря за техните предложения. Много е важно да покажем решителност, когато защитаваме нашето виждане, нашето предложение за МФР, тези, които са свързани с нашата комисия. Аз също ще поставя акцента върху собствените ресурси, нещо, което спомена госпожа Хайер, господин Андерсен. Цифрова Европа трябва да остане важна част и да не бъдат урязани средствата, защото в противен случай ще бъде много трудно да се конкурираме на световната сцена. Благодаря на господин Ника за това, което той предлага за научно-изследователската дейност. Хоризонт трябва да получи достатъчно средства. Това, което се предлага сега, не е достатъчно. Предложенията на господин Хайзер, господин Ника са изключително важни за регионите, които трябва да постепенно да прекратят употребата на въглища и трябва да има достатъчно европейски средства за нови технологии, нови изследвания, нови работни места. В противен случай за тези региони няма да бъде възможно да приложат зелената сделка, с която всички сме, съгласни. Господин Тошановски споменава специфични програми и агенции, БЕРЕК, космическата програма, която е изключително важна. Финландското председателство и сега новото председателство на съвета не предвиждат достатъчно финансиране за тях. Там също предстои много работа. Приканвам ви да внесете вашите изменения. Мисля, че в крайна сметка ще успеем с помощта на вашите изменения да подобрим голяма степен документа. Благодаря за подкрепата и за това, че препотвърдихте нашите приоритети за бъдещето на европейския бюджет и за следващите 7 години. 2021 е първата от тези 7 е, години. Трябва да започнем, отивайки в правилната посока. Благодаря ви за участието. Не забравяйте, че крайният срок за внасяне на измененията е 19 февруари 12 часа. А, мистер Пекарина, най... Плиз. Думата ли заповядайте? Един въпрос имам. Много е важно за зелената сделка да има подходящи инструменти и то в регионите, които залагат на въглищата. Също така обаче ще бъде важно финансовите инструменти да са на разположение на европейската индустрия за нейното модернизиране, защото в противен случай може да имаме изтичане на въглеродни емисии. Ако има средства за индустрията, ще можем да избегнем това изтичане. Е, въглишните региони са важни, но инвестициите в индустрията, точно в това отношение за намаляване на емисиите, също са важни. Напълно съм съгласен с вас. Да, в тези региони трябва да се фокусираме върху нови технологии, зелени технологии. Ще вземем предвид това, което казахте. Не забравяйте да внесете вашите изменения до 19 февруари. С това разискванията за бюджета приключват и Минаваме бързичко към точка 10. На време сме, положението е под контрол. 45 минути имаме за доклада на Комисията до Европейския парламент и съвета. Резултати от междинната оценка на програмата ИСА. Добре дошла, казвам на госпожа Гертруд е, Ингестат. Срещнахме се в Страсбург като подготовка за тази среща, госпожа Ингестат е генерален директор на Генерална дирекция информатика на Европейската комисия. ИТРЕ работи по тази програма и е, миналата година и за програмата за решение за оперативна съвместимост. Програмата Цифрова Европа ще бъде продължение на програмата ИЗА и е, тя попада в, нашите, в нашата е, компетентност. Както казах, имаме 45 минути за тази точка. Моля колегите, които искат да участват в диалога, да заявят своя интерес по новия начин, който е по-лесен и по-ефективен. 10 минути ще дам на госпожа Ингестат за първоначално представене. След това ще дам думата на координаторите или техни заместници, докладчика господин Зориню и други колеги, които желаят да вземат участие по, по две минути за координаторите господин Зорин и по една минута за останалите колеги. Сега ще дам думата на а, госпожа Ингастат. Thank you very much. Dear Chair Bezoy, Uh, Благодаря, господин Буша. Благодаря ви, че ме поканихте. За мен е удоволствие да бъда тук. За мен и моя екип, който също е тук, е голямо удоволствие да бъдем във вашата комисия, защото, както каза председателя, комисията ИТРЕ. е, работеше по програмата за оперативна съвместимост до 2020 година. Искам да благодаря докладчика господин Зориньо и докладчицата Всяка за подкрепата за програмата. Днес е, ще ви представя най-важното по програмата и това, което предстои до нейното финализиране. Искам да използвам тази възможност да разменя с вас мнение за вашите виждания за бъдещето на цифровизацията и ам, цифровизацията на всички равнища на а, правителството. Програмата ИЗА оказва подкрепа, за да може администрацията, гражданите и бизнеса да се възползват за, от оперативно съвместими а, услуги. А, искам да а, посоча а, тук а, няколко неща. Важно е усилията да са координирани на европейско равнище. Друга цел на програмата е да а, а, адаптира развитието към нуждите на гражданите и бизнеса и да използва инструменти за а, а, насърчаване на европейската рамка. Също така европейската архитектура на оперативната съвместимост ЕРА – и Европейската комисия прие доклад за междинните резултати от програмата и за на 23 септември 2019 година. На базата на събраните, е, събраните данни от 129 заинтересовани е, е, е, страни на базата на експертни мнения и така нататък. Беше направена оценка възоснова на множество критерии. Приложимост, ефективност, ефикасност, кохерентност, добавена стойност за Европейския съюз и устойчивост. Беше установено, че целите са до голяма степен степен постигнати. Програмите се изпълнят така, както са планирани. Ползвателите на програмите са до голяма степен доволни от, например, EU JoinUp, Leos. Програмата е свързана тясно и с други европейски програми. Особено тясно се работи с механизма за свързване на Европа, Хоризонт 2020 и програмата за подкрепа на структурните реформи. Всички тези програми а, използват и промотират решенията, изработени в рамките на а, ИЗА. ИЗА също така работи и с проекта за а, единна цифрова а, а, платформа, а, стратегията за един цифров пазар, електронното правителство и декларацията от Талин за електронното правителство. А, ползвателите подчертават европейската добавена стойност на програмата, което е много важно а, за нас. А, и за играе важна роля в подкрепата на а, при създаването на оперативна а, а, съвместимост и в модернизацията на публичния сектор в Европа. Разбира се, има място и за подобрение. Така, например, фокуса трябва да бъде поставен а, а, да бъде изместен не толкова от националните администрации към регионите, местната администрация. Бе, Почетава се, че трябва да се подкрепят екипите, които работят на местно равнище. Посредством Академията за оперативна съвместимост, която започна да работи през 2019 година, се цели по-голяма видимост на програмата. В рамките на тази академия се споделят и добри практика. Тази година Искаме да ви поканим а, също да участвате в инициативата а, Академия за оперативна съвместимост. Какво предстои да се направим? Трябва да запазим постигнатото до сега и да го използваме като база за, за по-нататъчната работа за създаване на пълно цифровизирана публична администрация технологичният напредък ни дава средства да достигнем до гражданите. Благодарение на технологията, ние можем да работим по нуждите на гражданите и общностите, и по-специално за най-уязвимите и изключените. По този начин цифровизацията ще даде възможност на публичната администрация да работят по стабилен и надежден начин. Е, разполагаме с безпредседентна възможност и в наши ръце е това да се възползваме от нея. Нашият комисар Йоханес Хан беше натоварен с мисията е, да работи по изпълнението на целите за цифровизиране на публичната администрация, като започна от Европейската комисия. Комисията ще бъде водеща и ще служи за пример е, тя ще е, предложи е, решение за надежна, ефективна и прозрачна работа. Ще направим така, че комисията да стане цифров орган, който е готов за предизвикателство на цифровата ера. Цифровата стратегия, която беше приета през миналото година и вече работи почти година и половина, изготви също така и пътна карта за създаване на цифрова човекова система до 2022 година. Освен това, Нашия дневен ред ще бъде в услуга на публичните администрации, които също ще трябва да се реформират. Например, оперативна съвместимост е приоритет в сектори като транспорт, контрол на границите, сигурност, правосъдие и здравоопазване. Затова е важно тези приоритети да залегнат следващата МФР, за да продължим да работим по общи спецификации, общи стандарти и да осъществява мониторинг над европейската рамка за оперативна а, съвместима. Нашата визия е да подобряваме работата а, на публичната администрация в целия а, съюз. Това въжи както за комисията, така и за администрацията на всички равнища. Основен наш приоритет трябва да бъде да упростим комплексните процеси за гражданите Например, трансгранични данъчни декларации, електронно ID, ID, кандидатстване за социални плащания и така нататък. По този начин гражданите и бизнеса ще могат да се възползват напълно от цифровизираните публични услуги, без значение къде живеят и работят. По този начин ще се намали ни бюрокрацията за бизнеса и ще се подобри конкуренцията конкурентоспособността на вътрешния пазар. Поради всички тези причини днес сме при вас, за да търсим възможности за сътрудничество. В заключение ще кажа, че много искаме да работим с вас, да чуем какви са вашите предложения. Искаме да се учим от вашия опит във вашите избирателни райони и искаме да ви поканим да присъедините усилията си към нашите, за да може всичко това да се случи. Благодаря ви, госпожо генерален директор. Поздравления за постигнатите резултати. Сега ще дам думата за дискусия, ще дам думата на координаторите и техните заместници. Господин Зориньо е първи, на който ще дам думата. За НП госпожа Карвайо, тъй като не всички координатори присъстват, дайте ми сигнал, кой ще говори от името на координатора. Ако не, ще дам думата на отделни колеги за индивидуални изказвания. Благодаря. Ще говоря и като координатор, и като докладчик. Госпожо Карвадио. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви много, госпожо генерален директор. Имам четири препоръки, но първо искам да ви поздравя за целият труд, който сте положили. Препоръките ми са свързани с опита ми в моя избирателен район е, и с опита ми като гражданка. Много е важна дигитализацията на публичната администрация, но тя трябва да стане така, че нещата да се оптимизират, а не да се създаде допълнителен административен слой върху вече съществуващите административни процедури. Това изглежда логично, но по някой път не е лесно да се постигне. Втората ми препоръка е нещата да бъдат възможно най-прости и да са лесни за ползване. Т.е. потребителите да могат да ги ползват лесно, а, както и самите служители на, на публичната администрация и малките и средни предприятия и прочие. А по някой път не е точно така. По някой път платформите са доста сложни. Така че това е втората ми препоръка, свързана с упростяването. Третата ми препоръка е свързана с уменията. Важно е да има предвид какви са основните умения, необходими за гражданите, за малките и средни предприятия. А също времено са ни необходими и повече експерти – затова трябва да се засили обучението, за да има повече експерти в областта на информационните технологии е, и вече те да предадат уменията си на населението. И следващото нещо, което искам да кажа е, не трябва да забравяме, че населението застарява и цифровизацията може доста да затрудни някои хора, особено в страни, в които тя върви с стремглави темпове. И за това е добре да се предвиди някакъв тип услуга, за да се помогне на по-възрастните да се справят с тези нови реалности. Благодаря ви много. Високо уважавам вашата работа благодаря от името на социалистите и а, демократите господин Зориньо, който също е и докладчик по темата. Благодаря. Искам да благодаря на нашата гостенка за представения доклад. Аз бях докладчик по темата за Европейския парламент. Работихме заедно с комисията и съвета – и искахме е, да се работи амбициозно. Важен е въпросът за техническото приложение, за финансирането, за упростяването на процедурите, за мониторинга, но най-важно е да се улеснят нещата за гражданите и за бизнеса. Днес е, от този временен доклад виждаме, е, че все повече си сътрудничат представителите на публичната администрация, що се отнася до здравеопазването, до следенето на границите. Нещо, което показва, че първоначалните ни амбиции са били съвсем реалистични. Много се радвам и поздравявам екипите, които работят в областта. Резултатите обаче означават, че нашата и вашата отговорност за бъдещето се увеличава. През следващите етапи на програмата за оперативна съвместимост е важно програмата до 2022 година да бъде използвана максимално и да бъде свързана с цифрова Европа. връзка, която е изчезна по време на шведското председателство, но сега изглежда отново е съживена и е включена в новото предложение на председателството на съвета. Да се надяваме, че ще имаме повече финансови ресурси. Аз съм докладчик в Сянка и по тази тема. Преходът трябва да бъде съвсем ясен. Ясно е, е че е, по някакъв път алегориите не показват нещата е, толкова ясно, колкото искаме, но ето, ще използвам една. магистралите вече не са необходими, не са достатъчни за прехвърляне на данни през границите. Необходими са нещо като прозрачни, достъпни паркинги където да се съхранява информацията и който иска да може да отиде да си я вземе от там. Граждани или бизнеса. Трябва да има много добри е, висококачествени компютърни услуги, киберсигурност, е, да се вземе предвид и развитието на изкуствения интелект. И всичко това да бъде свързано. Оперативната съвместимост е от на решаващо значение за обслужването на гражданите. Та се чуди как точно виждате възможностите за този преход. Още нещо, ако ми позволите. Как бихме могли да включим това измерение и в националните партньорства? Това би могло да даде отлични възможности. Извинявам се, господин председател, че говорих малко по-дълго. Благодаря ви, господин Зориня, господин Ниниста. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за презентацията. Важна е тази програма. Ще се спра на конкретни въпроси от гледна точка на гражданите и бизнеса. Когато говорим за дигитализацията и оперативната съвместимост на публичната администрация, има и някакви опасности, свързани с свободата на предвижването, с пазара на труда. Хубаво е да се улеснят на нещата в тази връзка, но моят въпрос е до каква степен а, са достатъчно активни държавите членки. Знам, че има разлика между държавите членки. Живял съм в Швеция и в Финландия Децата ми са а, наполовина финландци, наполовина шведи. А, исках да а, извадя шведски паспорт на децата и се наложи двама шведи, напълно непознати всъщност за мен, да дойдат с мен в посолството да свидетелстват, че аз действително съм бащата на тези деца, защото имах фински паспорт. А, много е особена ситуация. Този тип проблеми трябва вече да се изчистят с оперативната съвместимост и да има конкретни насоки за това, за да може да има и гладко прилагане. Благодаря, господин Нинисто. Преминаваме към госпожа Ангелика Нибле. Благодаря, господин председател, госпожо генерален директор. Благодаря, че сте тук. Благодаря ви за представянето на програмата и инициативите. Впечатляващо е това, което сте направили. Хубаво е да има примери за това как гражданите пряко могат да се възползват от програмата и за, за нас в нашите избирателни райони е много важно да можем да покажем каква е ползата на гражданите, за гражданите от Европейския съюз и колкото по-нагледно е това, толкова по-добре. Имам следната молба. В Германия има едно много досадно нещо, наречено удостоверение А1 това удостоверение трябва да се е, подава от всички бизнесмени и работещи, които работят е, в друга държава. Знам, че това служи за е, борба с работата на черно, но бюрокрацията е голяма. Всички, които пътуват, трябва да попълват това удостоверение А1. Това е един чудесен случай, един чудесен проблем, който може да бъде разрешен с помощта на електронен документ, защото нашите малки и средни предприятия особено изключително много страдат от тази бюрократична процедура. Ако може да бъде изградена електронна система за е, заявяване, подобно на, подобна на системата за плащане с кредитната карта, трансгранично удостоверение А1, електронно, това би било страхотно, би било наистина голямо облегчение, ако има такова решение. Ще бъде по-лесно за фирмите, за гражданите, за контролер, за тези, които контролират. Благодаря ви. Thank you very much, signora Патриция Toia. Благодаря, госпожа Патриция Тоя. Per questo lavoro, per questo programma. Благодаря ви много. Искам да ви благодаря за положения труд по тази програма. Програма, която за нас е много интересна. Както казаха някои от колегите ми, ние като членове на тази институция добре си даваме сметка а, какви неща са ценни за гражданите и, и че носим отговорност също. А, има добър напредък, но има неща, които могат да се подобрят. Едно от тях е тема, която изглежда доста сложна за много хора. Ма, вие демонстрирахте, че има добри инициативи, т.е. че нещата са възможни. Ами, в крайна сметка, тогава а, е добре да разпространите тази информация. Това е чудесна визитна картичка за работата на вашата генерална дирекция. Крайно време е на местно и регионално равнище публичната администрация да повярва, че оперативната съвместимост е възможна и че няма нужда да прекриват топлата вода и че могат да използват а, добрите решения, които вече се прилагат другаде. Така че, според мен, можете да си позволите малко по-настойчиво да а, разговаряте с представителите на властите и да ги насърчавате да прилагат добри решения от други страни. Има ли други желащи да се изкажат? Ако не, ли не, е, нека и аз да направя коментари. Първо поздравление за успех на а, програмата за решение за оперативна съвместимост. А, Действително, дигитализацията е факт и тя ще продължи. Сигурен съм, че е, вече е, имате политическата подкрепа на комисията, но искам да ви уверя, че е, може да разчитате и на нашата подкрепа, защото за нас е много важно добре да работи публичната администрация. Моят въпрос е до каква степен можете да поддържате по-задълбочен диалог с държавите членки, защото има големи разлики в начина по който функционира публичната администрация в държавите членки. И дори не по региони има страни, в които нещата са добре, а в съседните не са. Това въжи дори и за новите държави членки така че трябва да имаме предвид, че трябва да се насърчи обмена на добри практики. Има европейски средства от политиката за сближаване, които могат да се използват за цифровизация. В Румъния програмата за електронно управление, която познавам добре от работата си през 2000 2013 и 2014 година. Господин Ника тогава беше министър в същото правителство, министър по цифровизацията и със сигурност може да даде допълнителна информация за добри а, програми, подкрепени с европейски средства. Въпросът е как може политиката да се използва за насърчаване на дигитализацията на публичната администрация. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на всички за коментарите. Благодаря, че сте ме слушали толкова внимателно. да, действително, постигнахме много с програмата за оперативна съвместимост. Е, вече има мрежа, не наша мрежа, тя всъщност се ръководи от държавите членки, мрежа на отговорните лица на правителствено равнище, за да може да се обмени опит и да се е, знае кое функционира добре в една държава членка и кое в друга и да се обменя тази информация. И да се дават насоки, е, за да се знае в държавите членки е, какво е добре за гражданите, да има ясна равносметка на всеки етап, какво е на разположение и какво още не е. А сега най-важното е, знайки, че вече разполагаме с основата, с насоките препоръките и с сътрудничеството също, да засилим процеса, да го ускорим, за да може да се постигнат по-бързо конкретни резултати за всички граждани. И с представителите на държавите членки сега обмисляме точно тази идея за това, което господин Зориньо нарече паркингите. Тоест, местата за съхранение на тази информация. Имаме решение от инструмента за свързване на Европа и от програмата за оперативна съвместимост. И трябва те да са на разположение а, някъде, където всички да имат достъп до тях. Също Същевременно държавите членки имат много добри решения също на които могат да споделят с други, с останалите. на първата среща на представителите на държавите членки те казаха, че тези срещи са важни само ако може действително да се работи по конкретни проблеми. Да се провери дали наистина сме трансгранични, дали работи Европейската карта, лична карта, например, и прочие. И така, имаме планове за тези така наречени паркинги, т.е. места за споделяне на данни. Разполагаме вече с възможни решения. Крайната цел е да се постигнат добри услуги за гражданите. И то услуги, които да накарат гражданите да останат наистина с много добро впечатление целта всъщност е да има нещо като прозрачно правителство. Правителство, което едва ли не не виждате. Потрябва ли ви нещо, то моментално да ви е на разположение. Много от добре функциониращите държави членки го правят. Те създават нещо като лаборатории, в които се срещат представители на различни отрасли, за да намерят най-доброто решение. И те намират решение. Е, те намират решение, вземайки е, предвид е, потребителя. И за да се създаде този тип усещане за работа, съвместна работа, трябва да се имат предвид и възрастните. Как да им се помогне как могат да бъдат те независими по-късно през а, а, живота си. Така че това са нещата, които обсъждаме. Имаме отлични примери, които се демонстрират на нашите събития и конференции. Връзката между програмата за оперативна съвместимост и програмата Цифрова Европа. Ами, най-добрият начин е да се намерят възможности за съвместяване на Европите, извинете, на програмите, за да може е, да е, се използват тези възможности. Направихме всичко възможно да ги идентифицираме. Е, определихме точно как ще продължи програмата и с оперативна съвместимост а по-нататък. Разбира се, нищо няма да стане без да се е оточнила и програмата Цифрова Европа, т.е. без вашето участие. Но трябва, разбира се, да вземем всички тези елементи, като изкуствен интелект, киберсигурност и прочие, за да може да разполагаме с ем, набор от мерки, които да функционират за държавите членки. Разбира се, трябва да има предвид, че има добри мерки навсякъде, във всички страни, северни, южни, източни, западни. И за това трябва да се съберат а, експертите по тези мерки, за да се обменят, а, да се обмени информацията и да се а, е, предаде тя и на онези, които трябва да наваксат. И най-важното в инструментариума е метода за оценка на настоящото положение. Къде се намира съответната администрация, доколко е оперативно съвместима и как може да премина към следващия етап. Това е много важна част от свързването между тази програма и следващата. Сега, за единния цифров портал – имаме възможност да предоставим гаранции на гражданите за някои процеси, които са на разположение на всички граждани. Ето това отговаря и на, формуляра, а, на въпроса за формуляра А1. Някои неща трябва да са на разположение на гражданите, независимо от това къде работят или учат. И за това трябва да продължим да помагаме да се намират национални решения вземайки предвид, разбира се, и съществуващата архитектура и връзката между решенията на национално и на европейско равнище. Това е първата стъпка. Това са около 20 процеса. След това идва следващата стъпка. Работим с различни отрасли, тъй като много от тези решения са в различни части на комисията. Социалните надбавки, например, са в областта на заетостта. За това работим с, отговорните за цифровизацията на комисията. Как анализира комисията начина по който работи частния сектор и как се използват възможностите на интелигентните компютърни системи, за да се напредне по политиката. Разбира се, важно е и мисленето, натрупването на информация, за да се вземат информирани решения. Благодаря ви много. Мисля, че казах всичко, което исках. Ако имате допълнителни въпроси, съм на ваше разположение. Благодаря ви за това, че отговорихте нашите въпроси, за това, че дойдохте да се срещнете с нас, за това, че ни обяснихте как стоят нещата. И ние по-добре знаем как можем да подобрим цифровизацията в европейската публична администрация. Моля, разчитайте на нас. Ако имате нужда от конкретна помощ, разбира се, ще продължим нашия диалог с вас. Има колеги, които са в пряк диалог с вас. Също така можем да ви изпратим и писмени предложения на вас и на вашия екип, за да се постигнат оптимални резултати. Това е много важно не само за доброто функциониране на европейските институции, но и за европейските граждани. Благодаря ви още веднъж. Колеги, след най-много 10 минути комисар Мария Габриел ще дойде в тази зала и ще имаме един час за обсъждане с нея за на нашите бъдещи планове. Благодаря ви.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 Dear colleagues, uh, I propose to start to take full advantage of the... И така, нека да се възползваме изцяло от присъствието на комисар Мария Габриел днес в нашата комисия. И така, ако всички вече са готови, нека да подновим работа. Преди всичко искам от все сърце да приветствам госпожа Габриела, член на Европейската комисия, отговаряща за иновациите, научно-изследователската с културата, образованието, младеща. Искам да подчертая, че след изслушването и госпожа Габриел за пръв път е тук в нашата комисия. Бихме искали да Знаем повече за планирането на Хоризонт Европа за бюджета, но също и за това какви са плановете в момента. Може би бихте могли да кажете нещо и за новите взаимоотношения с Обединеното кралство в сферата на научно-изследователската развойна дейност. Също така бихме искали да говорим за новите инициативи в работната програма на комисията. Поради много натоварената програма на госпожа Габриел, Разполагаме само с един час, така че ви призовавам да бъдете много ефикасни и да използвате времето максимално ефикасно. Аз ще бъда изключително стриктен с времето, но така или иначе разполагаме с един час за обсъждане и мисля, че това е достатъчно време, за да се спрем на най-важните въпроси. Имаме също така списък на ораторите, подготвен от политическите групи, за да работим по-ефикасно. Започвам с комисар Габриел. Тя ще се изкаже, ще произнесе уводното си слово, след това ще дам думата на координаторите или техните заместници. След това госпожа Габриел първо ще отговори кратко на въпросите, зададени по време на първия кръг и след това втория кръг ще бъде възможно за 12 колеги да зададат въпросите си. Те вече са в списка и госпожа Габриел ще има време да отговори на тези въпроси. Ако ни остане време, ще имаме възможност да дадем възможност и на други колеги извън списъка да зададат въпросите си, но се опасявам, че едва ли ще ни стигне времето. Заповядайте, госпожо Габриел. Много ви благодаря. Господин председател, скъпи Кристиан, уважаеми колеги, преди всичко много ви благодаря за това, че ме поканихте на този, както ви казахте, структуриран диалог в новото ми качество на комисар за иновациите, научно-изследователската дейност, културата, образованието и младеща. Това за мен е много важен диалог, много важен мандат. Също така за мен Бих искала по време на моя мандат да укрепя тези ценности. Аз много се радвам да се срещам с парламентарните комисии, които са в рамките на моя мандат и да работим заедно в името на всичките ни граждани, така че нашата дейност да отговаря на реалността, която наблюдаваме – Искам да пожелая преди всичко на всички членове на вашата комисия успех в тяхната работа. Особено искам да поздравя новите депутати, които се присъединиха към Европейския парламент след излизането на Обединеното кралство. Ще говоря в три части. Първо, политическите приоритети на комисията, Зеления панк, и финансовата рамка. След това ще говоря за европейското научно-изследователско пространство и други инициативи, свързани с изкуствения интелект, малките и средни предприятия и индустриалната политика, а също така борбата срещу рака и ще завърша с тематиката, посветена на стратегическото планиране. Разбира се, винаги акцента ще бъде поставен върху политическите приоритети. Вие видяхте, че за първите 100 дни от своята работа Европейската комисия изпълни своя ангажимент и представи Зеления пакт. Искам да кажа, че ние гарантираме важната роля на научно-изследователската развойна дейност в тази стратегия, за да постигнем нашите цели. Ние знаем, че в различните държави членки ситуацията е много различна но сега споделяме едно общо стратегическо виждане за това какво искаме да постигнем, но разбира се, изходната точка е различна за различни държави. За това ще работя, за това механизмите, които вече са предложени, ще бъдат предложени, имам предвид преди всичко, механизмът за справедлив преход да отчитат научно-изследователската развойна дейност, за да бъдат намалени различията. Що се отнася до многогодишната финансова рамка. Ние знаем, че програмата Хоризонт Европа трябва да започне да работи, но все още не знаем какви ще са средствата в бюджет на Европейския съюз за тази цел. Аз съм положително настроена, но в момента разглеждаме различни възможности, финансиране на иновацията – на новосъздаващите се предприятия. Няма да имаме нови работни места и растеж, ако нямаме европейска политика за иновации, която наистина има реално стойностно съдържание. Аз знам, че разбира се, преговорите за бюджета са нещо сложно. Искам да ви благодаря за това, че искате най-малкото да се запази сега действащия бюджет за научно следователска и развойна дейност. Ние тук не говорим за суми, не говорим само за пари, говорим за инвестиции в бъдещето на Европа. И по време на всички мои срещи с съответните министри ще говоря за това, министрите на финансите също. Ще работя, разбира се, в тясно сътрудничество и с моите колеги от комисията. Също така това е моето послание, което отправям всеки ден в моите контакти с научната общност и през идните месеци. Следва да бъдем твърди и да отстояваме нашите цели сега по законодателните приоритети, сега и в бъдеще. Както видяхте от работната комисия, програма на комисията, извинете, аз ще представя съобщение за вдъхване на нов живот на европейското научно-изследователско пространство. Това е една тема, която наистина е много важна за мен. За пръв път моят ресор обхваща целият триъгълник на знанието – искам да вдъхнем нов живот в европейското економическо пространство, за да можем да отговорим на новите предизвикателства, цифровизацията, преход към една по стойчива економика, но също така и да изпълним приоритетите ни, сред които, разбира се, видно място за ЕМА и Зеления пакта. Искам изследователското пространство да стане по-привлекателно за изследователите, за научните работници, включително, що се отнася до заплащането. Трябва да избегнем отрицателните последици. Също така трябва да преодолеем различията, които съществуват от една точка на пазара на научно-изследователската дейност. Съвсем наскоро посетих Хърватия и там беше направен преглед за на 20-те години на съществуването на европейското изследователско пространство. Също така през ноември ще има заседание или по-скоро съвет на министрите, които отговарят за образованието научно-изследователската дейност по време на германското председателство и това също така организираме една поредица от пътувания, за да можем да обясним какви са нашите приоритети и да определим кои ще са инструментите ни за постигане на целите. Сега за международното сътрудничество. Хрватското председателство на съвета е много амбициозно по член 12 и иска да се проведе стратегическо обсъждане на 28 февруари по време на съвета на министрите по конкурентоспособност – Моето впечатление от обсъждането до сега е много положително. Много е важно също така мнението на парламента да бъде отчетено и от комисията, и от съвета. Необходимо е да се постигне споразумение, така че ние като Европейска комисия да започнем нашето обсъждане с трети държави, за да проучим как стоят нещата и що се отнася до законодателните приоритети. Ще спомена три важни за мен теми. Първо, изкуственият интелект – утре ще бъде одобрен официално този проект от страна на Европейската комисия. Винаги съм казвала, че Европейският съюз следва да бъде водещ фактор в тази тема, но при зачитане на нашите ценности и технологията трябва да допълва човешкото, а не да го замества. Изкуственият интелект ще ни помогне да бъдем по-ефикасни в областта на здравеопазване, транспорта и енергетиката. И не е добре изкуственият интелект да взема решение от наше име. Затова е много важно да се обсъди тези тема, включително и с комисария Бретон. Но нашата роля също е стратегическа. Твърдо вярвам, че добра екологична защита – е възможна в условията и на добри условия за промишлеността. Затова трябва да видим как да подкрепим малките и средни предприятия, така че да участват ефективно. И за това се радвам, че вече се виждат положителни резултати от работата на Европейския съвет за нововъведенията защото именно малките и средни предприятия, които въвеждат нови продукти, нови услуги, заслужават най-силна подкрепа. И за това този Европейски съвет за иновациите значително променя начина по който участва Европейския съюз в гарантирането на световна конкурентна способност за Европа. Е, всъщност в Европа има повече ново начинащи предприятия, отколкото в Съединените щати. Обаче е, все още не сме намерили начин да им помагаме толкова добре, е, колкото им се помага в Съединените щати. Жан Рик Паке е генерален директор на генералната дирекция, която е в моя ресор – и работи по темата. Тази сутрин бях в Комитета на регионите е, и е, събрахме информация от научната общност и от гражданите и от частния сектор. И е очевидно, че е необходимо да се работи съвместно с Европейския парламент възоснова на предложенията за програмата Хоризонт Европа и възоснова на, на цялостните предложения. За това сте получили достатъчно информация. Но все пак искам да кажа, че е много важно парламентът да участва активно, но също е важно и гражданите да участват, за да може целите, които си поставяме, да бъдат и техни цели. Да се чувстват те мотивирани да работят за постигането им. Ще видим точно как ще се определят нещата за партньорствата. По-настоящем има 44 такива партньорства. Трябва да се търсят и е, синергични възможности за връзки с други европейски програми. Та или иначе е, трябва да се намерят е, възможности за създаване на допълнителни общности за познания и иновации. Има 13 партньорства в областта възоснова на член 44 и 45 и до края на годината ще можем да излезем с допълнителни законодателни предложения. Надявам се, че ще проведем плодотворна дискусия. Благодаря ви много Работим заедно от няколко месеца и а, вие а, твърдо ми показвате, че е, за вас е много важно да се обърне особено внимание на политиката в областта на иновациите. Тя е важна за економически и социален преход и именно за това продължавам да имам нужда от вас вашите идеи и ангажименти. Можете да разчитате на мен за редовен обмен на мнения. Благодаря. Ще дам думата на координаторите на политическите групи НП, госпожа Карвалио. Thank you very much, chair. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за вашето изложение. Ще започна с едно кратко изявление и след това ще задам два въпроса. Изявлението е за бюджета и искам да подчертая, че може да разчитате на нас, за да подпомогнем по-големите амбиции и да се гарантира финансирането на Хоризонт Европа. Особено сега, когато виждаме все повече различни съобщения на Европейската комисия, в които се предлагат конкретни действия, свързани с Хоризонта Европа, публично-частното партньорство, в областта на изкуствения интелект. Хоризонт Европа ще бъде много важна програма за Зеления пак за изкуствения интелект и цифровизация. Така че изискваме много от Хоризонт Европа и трябва да гарантираме необходимите средства така че да можем да намерим отговори от сферата на научно-изследователска технологична дейност, защото тази сфера ще предложи ключови решения за Зеления пакт и за цифровия преход. Въпросите ми са следните. Дали не бихте могли по-конкретно да кажете за мисиите и кои са планираните мисии, кога смята да започнете новите мисии. И също така за партньорствата. Вие казахте, че в момента се извършва оценка или анализ на партньорствата. Предполагам, че става дума за институционализирани партньорства – но какво ще кажете за другите партньорства, например договорите, свързани с публично-частни партньорства и други? Последно, по европейското изследователско пространство. или говорихте за законодателна дейност. До сега това пространство по-скоро беше една теория, една идея, а не законодателство. Какви точно са ви конкретните планове за законодателство? Защото държавите членки би трябвало да работят, ако има такова европейско законодателство. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, много ви благодаря за това, че сте тук сред нас. Бих искал да изразя нашата загриженост, защото ние знаем, че на 20 февруари ще се проведе изключително важно заседание на Европейския съвет. Там ще се обсъжда бюджет и многогодишната финансова рамка. Говорим в момента за бюджета за Хоризонт Европа. Съгласни сме с председателя Сасоли, който смята, че предложението в многодишната финансова рамка за недостатъчно. Искам да говоря само за Хоризонт Европа в момента. Това предложение, госпожо комисар, предполага следното. Намаляват се 10 милиарда от бюджета и намалява се също така финансирането от което ще е дългосрочно. Също така това ще засегне работни места. Ще бъдат изгубени три големи проекта и 1700 по-малки проекта. Ще бъдат изгубени също така многобройни стипендии за научно-изследователски работници. Ще има по-малко безвъзмезни средства за малките и средни предприятия. Тоест, научно-изследователския сектор ще изгуби финансиране. Ще има хиляди научни работници, които няма да могат да работят в областта на научно-изследователската, развойна дейност, иновацията. Няма да се финансират също така партньорските проверки. Това ще е, забави също така и ще подкопае дейността по издаване на патенти, подаване преди това на заявки за патенти. 500 клинични изпитвания ще бъдат засегнати от това рязване в бюджета. Това е много тъжно. Невъзможно е човек да си го представи. Не разбираме защо. Защо? Има много приоритети, но къде ще бъдат намерени пари за тях? Ние водим обмен на мнения между парламента и съответните служби на комисията. Ние можем и искаме да работим съвместно и не трябва да имаме разминаващи се позиции, но комисия трябва да изисква повече, защото се очаква повече от комисията и имаме нужда от един по-добър резултат за научно-изследователската дейност, за нези, които работят в тази сфера, за пилотните проекти. Очакваме също така резултатите от много пилотни проекти. Беше проведена вече първата среща с участниците в международното сътрудничество и също така ние, докладчиците и докладчиците в сянка, често се срещаме да обсъждаме този въпрос, защото става дума за една деликатна тема, която изисква особено внимание. И не може да се съгласим с частични решения, с преговори, които са посветени само на частични решения. Имаме нужда от един цялостен пакет, включително и за преговорите ни с трети държави. Искам да ви благодаря и пожелам ви успех и се надявам, че на 20 февруари ще бъдат постигнати необходимите средства за да можем да изпълним всичките ни приоритети. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, госпожо комисар. Да, разбира се, има съгласие по много въпроси, по конкретни бюджетни пера. Разбира се, очакваме конкретни предложения, но вие знаете, че линията възприята от парламента е абсолютно ясно. Ние смятаме, че научно-изследователската и развойна дейност и иновациите в Европа трябва да бъдат приоритет. За това искаме да бъдете силни в тази сфера. Нещо, което е много важно за мен предвид приноса на програмата Хоризонт за новите приоритети на комисията, така комисията ще преразгледа своето моето предложение за вътрешната разбивка на бюджета в тази глава. Когато старата комисия внесе това предложение преди две години, приоритетите бяха различни. Сега всеки ден водим дебат за изкуствения интелект, зеления пакт. Преди две години ситуацията беше различна, когато комисията внесе предложение. Така че как вие виждате този въпрос и как смятате, че трябва да реагираме, може би ние съвместно да реагираме? за да се постигнат приоритетите на комисията. Вторият въпрос, може би това е един подход, в който трябва да отчетем повече неща. Говоря за полезните взаимодействия, индустриалната политика, иновациите. Трябва да имаме по-добро сътрудничество по това и мисля, че колкото се може по- скоро трябва да имаме един хоризонтален подход и за общо приложимите разпоредби защото виждаме, че има голямо припокриване между приоритетите в, в опазването на околната среда, енергетиката и други сфери. Т.е. може би трябва да работим по различен начин, без да спазваме точно границите, с които е ограничен мандата на парламентарните комисии. Освен това, ние се опасяваме от това, че не виждаме достатъчно конкретни възможности за отговори на това, което е проблем за нашите граждани. Това най-вече се отнася в конкретния случай за стратегията за МСП в Страсбург. Имахме много интересно обсъждане в пленарна зала, което беше посветено на малките и средни предприятия. В последните рамкови програми нееднократно съм била загрижена от това, че малките и средни предприятия нямат достатъчно компетентни служители, за да могат малките и средни предприятия да предлагат иновации. Това не са университети, изследователски центрове, не са големи фирми. Тоест как можем да гарантираме участието на малките и средни предприятия, например в покани за подаване на заявки за финансиране, за иновации или други подобни програми, наистина трябва да гарантираме присъствието на МСП и трябва да направим за тях нещо абсолютно конкретно. Благодаря ви от името на Идентичност и демокрация. Следващия оратор. Сеньора комисарио. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Що се отнася до програмата Хоризонт Европа, аз съм докладчик в сянка за групата ИД и бих е, искала да чуя отговори от вас, защото много често изследователите са млади, работят в недобри условия. Вие казахте, че ще се концентрирате върху младите изследователи. За научно-изследователска развитие развойна дейност има нужда от идеи и от време. Средствата обаче бяха намалени, сроковете също. Срокът на, програмата, на програмите не е достатъчен, за да се постигнат високите цели, а всъщност е необходимо да се инвестира в научно-изследователска и развойна дейност. 1 милиард евро – Комисията обаче предлага 6,5 милиона. Откъде ще дойдат другите пари? А всъщност има нужда от иновативни решения за гражданите. Не мислите ли, че има твърде много добри намерения? Казват се твърде много думи, но не следват никакви а, нива. 35% от финансирането се казва, че ще се използва за борба с изменението на климата. А как ще бъдат използвани другите е, средства? Знаете ли колко е, процента ще отидат за другите проекти? Освен това, е, емисиите и партньорствата. Какви средства ще са мисиите, партньорствата, извинете, какви средства ще са необходими за това? Какви са законодателните процедури за партньорствата? Отчитате ли при тези партньорства Брексит и последиците от него? Е, въпросните мисии са изключително мъгляви. Трябва да се постигнат конкретни резултати, защото това искат да видят гражданите. Нашата политическа група е обезпокоена. Ние сме съгласни, че е, научно-следователската дейност е важна и че учените трябва да имат бъдеще, но ние не сме сигурни, е, че е, усилията, които се полагат, ще доведат до напредък. В момента не идват от страна на комисията никакви успокоителни сигнали. Все още се надяваме комисията да успее да ни убеди. Ние като законодател знаем, че проектът е добър, но няма съответните сигнали от страна на комисията. Следващият оратор – благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, през изминалия мандат бях докладчик сянка за зелените по хоризонт Европа и един от моите приоритети беше климата в законодателството. Много гласове поискаха 50% вместо 35% за противодействие на измената на климата. Не само ни от зелените, но и екологични НПО и обществото. Те също смятат, че 50% за климата ще са необходими, за да можем да спазим нашите задължения по Парижкото споразумение. Първи въпрос. Как комисията и новите и приоритети ще се отразят върху а, на стратегическия план за 2021-2020? И как ще бъдат сегнати действията през 2021 и 2022 година? На 15 януари генералният директор каза, че се работи по така наречения climate mainstreaming. Кога да очакваме документи за това? И трето, как комисията ще гарантира, че оставащите средства по хоризонт, които не са предназначени за климата, също ще работят за климата? Благодаря. За екаре господин Тушеновски. Е, Благодаря много, господин председател. Отново имаме възможност да разговаряме с вас, госпожа комисар, в е, нашата комисия и съм, е, както винаги, с много добри впечатления. Както вие казахте, през първите месеци след встъпването в длъжност на новата Европейска комисия, основната тема беше Зеленият пакт. Един от инструментите, който беше подготвен от комисията, беше свързан с фонда за справедлив преход. Този фонд трябва да помогне за преодоляването на някои трудности при прехода, които са свързани с а, а, намаляването на, на производствата с емисии и с работата на други отрасли. И така, какво смятате вие по въпроса за справедливия преход и за Хоризонт Европа? Аз бях докладчик в Сянка по тази тема и искахме да включим в темата някои съвсем конкретни дейности. Вие не случайно казахте, че има разлики. Исторически разлики, географски разлики между различните региони в Европа. И без иновации тези промени ще бъдат просто декларативни. Няма как да се постигнат. Затова е важно да се сложи край на използването на въглища, но ако не се разработят революционни технологии, честно казано, това ще са само едни красиви думи и ще се стигне до доста сериозни проблеми. И така, моят въпрос е какво смятате за връзките между програмите за научни изследвания и програмата Хоризонт е, е, и фонда за справедлив преход, защото се опасявам, че има някои рискове тук. Euh, благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за уводните думи. Няма да се връщам на темата за бюджета, тъй като всички сме съгласни, че амбиции без бюджет няма как да доведат до кой знае какви резултати. Но все пак не искам да се спра на няколко въпроса. Последователността първо. Говорихте за нестабилните условия на труд. Италия за първи път назначи научен изследовател с договор за научен изследовател. Това е новина в Италия тази изследователка всъщност три години си е вършил работата в изключително нестабилни условия. Трябва да се има предвид в какви условия работят научните изследователи. Друг важен въпрос, ако искаме да преминем към чиста промишленост, независимо от това дали става дума за металургия или други области, е необходимо да се задълбочат изследванията за евентуално използване на водорода по е- екологичен начин. Може ли според вас е, тези изследвания да се включат в контекста на 30% за климата или е, могат, могат ли да получат и по-широко финансиране? И по какъв начин може да се погрежим ползите от тези изследвания да бъдат на разположение на цялото общество, да не бъдат е, е, собствено само на някои частни е, действащи лица. Благодаря с това приключихме първата, първи етап на коментарите. Давам ви 5 минути за отговор. Знам, че не е лесно, и, но след това има още колеги. Имаше въпроси и за бюджета. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви много, че ме обърнахте толкова сериозно внимание на необходимостта да се защитава бюджета. Аз ще продължа да оказвам натиск, за да може действително да се погрижим да има бюджет, който отговаря на нашите амбиции за да можем да ги постигнем. След това, що се отнася до различните въпроси, благодаря на Мария Краса Каравайло за партньорствата. Вече ги споменах. Има оценка е, на въздействието по първите 13 партньорства, а по съпрограмираните партньорства и съфинансираните партньорства Знаете, е, че ще се премине от 120 на 44 такива партньорства и е много важно новите критерии да се прилагат, да има последователност, да няма дублиране на усилията, да са насочени те към постигане на резултати. Всичко това е от огромно значение и тук мнението на парламента също е много важно. Важно е да се обърне внимание на ефикасността, да има действително въздействие и тези партньорства да помагат за напредъка на целия Европейски съюз. След това за Европейското пространство на научните изследвания. Не казвам, че е незабавно ще има правни норми, но Лисабонският договор от 2009 година вече ни даде такива възможности и трябва да се възползваме от тях. Важни са условията на труд, важно е възнаграждението на научните работници. Нашите таланти трябва да има защо да изберат да останат в Европа. За това си запазвам правото на края на течащия в момента процес, т.е. обсъждането по Европейското пространство на научни изследвания, в което участва Европейския парламент, с съобщението през юни да положим основите на конкретни препоръки, които да ни помогнат да преминем отвъд един, е, е едно просто европейско пространство на научните изследвания. А, да се задълбочат нещата и подкрепата, тези препоръки, ако получат подкрепа, съм готова да настоя в още по-голяма степен за напредък. Тъй или иначе до тук не видях каквито и е да било отрицателни настроения у министрите вече е, се вижда желание да се е, динамизира европейската научна дейност. За оценката на проектите, господин Ника, вие споделихте доста цифри. Те е важно да се знаят от всички, е, защото много често се забравят тези данни. Продължаваме да работим по оценката на проектите има много ясни инструкции, които съм дала за това колко е важно да се напредва. На този етап не сме говорили е, по всички теми, да, за изкуствен интелект и прочие, но в европейския бюджет е, разполагаме с възможност за свързване на инструментите. 35% от европейския бюджет ще бъдат свързани с адаптацията към промените в климата. Много важно тук ще е, е и ще е важно какво ще се случи с Зеления пакт и не трябва да забравяме програмата Цифра програмата Цифрова Европа 2 милиарда и половина със сигурност те е, ще дадат възможност да се напредне. И евро... Евро... средствата от Хоризонт Европа ще бъдат използвани само там, където наистина са необходими и там, където ще доведат действително до резултати. А същото въжи и за малките и средни предприятия. Много важен въпрос. Настоявам на ролята, която трябва да изиграе Европейския съвет. 70% от бюджета ще бъдат за малки и средни предприятия. Трябва да се ускори дейността и беше зададен въпрос от господин Лонде. Бихме искали да финансираме проекти, които нямат отрицателно въздействие върху конта среда. Това е очевидно. И в следващия Европейски съвет пред, през май ще се обърне специално внимание на инвестиции в зелени технологии. Ще следим всичко това отблизо. Трябва да се обърне, разбира се, внимание и на уменията, защото вие, госпожо Длабаева, специално обърнахте внимание на това колко страдат малките и средни предприятия от липсата на достатъчно квалифицирани кандидата и за работа. Затова трябва да се намери някаква добра комбинация между различните политики и ще говоря с комисаря, ще настоям и ще работя с комисаря Бретон, за да можем да гарантираме, че няма да има дублиране и ам, разхищение на средства. Ако ми позволите, ще добавя и е, няколко думи за връзките с други фондове. От декември насам работим с комисаря Ферера и комисаря Шмидт. Е, и всъщност сме решили още самото начало да работим заедно. Защото е, добрите примери още от самото начало е, са налични, но остават на хартия. И трябва да говорим за възможности да се използват европейските средства на регионално средство е, ниво, за да може научните работници да бъдат насръчени да изпират европейска кариера. Що се отнася до Мария Кюри, добре е всички средства да отидат за докторанти и а, за след докторски изследвания. И така ще се увеличи участието с 20%. Това не е някакво решение чудо, но дава някаква възможност да напреднем. Мария Спираки. Преминаваме към втория кръг от въпроси. Госпожа Мария Спирак. Една минута, моля ви. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте тук. Както казахте вече, Хоризонт Европа е инвестиция в бъдещето. Но Хоризонт също така е и за младите. Искам Въпросът е комисията готова ли е да а, насърчи ин, иновативните кандидатури, защото това е много важно за нашите семейства, за семействата и за нас. Благодаря, госпожа Тоя. Уважаема госпожо комисар, добре е дошла. Когато говорим за зеления пак, на първо място говоря за научно-развойна дейност. Колегите също споменаха климатичната неутралност, целите а, за прехода, трябва ни силен технологичен напредък, трябват ни предприятия, стратегия за индустрията. Технологията ще подкрепят прехода. Знаем какво искаме да постигнем с зеления пак. Въпросът е как да го постигнем. Тоест необходими са ресурси и начин на действие. И сега моят въпрос към вас е за да може хоризонт наистина да заработи, защото без хоризонт няма да успеем да постигнем целите. Как ще бъде координиран тази програма във вашия портфейл? Трябва да бъде дефинирана визията, до къде искаме да стигнем и кой е, може да участва. Тук трябва да се преодоляват границите, които много често са бариерите, които се издигат от а, е, самите учени. Тоест трябва ни силен режисьор, така да се каже, за да тръгнем по правилния път. Е, какви цели, какъв път? Госпожа Михайлова. Госпожо комисар, ще говоря на български. А, позволете ми преди всичко да ви благодаря за доброто сътрудничество, което имаме в комисията ИТРЕ с вас – вие говорихте преди малко за ефективно европейско научно-изследователско пространство. Въпросът ми е свързан с намаляване на различията между държавите членки с по-нисък научно-изследователски и иновационен интензитет и тези, които имат определено иновационен напредък и допринасят за общото развитие на иновациите в Европейския съюз. Важно е да се, да се а, преодолеят различията в научните изследвания. Програма Хоризонт Европа предвижда 3,3% от бюджета за действие по разширяване на участието за тези държави, но очевидно с намаляването на многогодишната финансова рамка трябва да бъдем по-гъвкави. Какви допълнителни мерки предвиждате да се възприемат, за да се подпомогнат държавите членки с по-нисък интензитет? Благодаря Ви. Thank you very much, Madam Vice. Uh, благодаря, уважаема госпожо комисар. Благодаря ви за интересния дебат днес. Вие зададохте един от най-важните въпроси, а именно как да направим така, че малките и средни предприятия да растат. Малките и средни предприятия обаче се изправят пред големи трудности, когато кандидатстват за пари по а, хоризонт. Особено малките предприятия с малък персонал много често остават извън тази програма и така ние губим таланти и решения. Затова моят въпрос е съвсем прост. Как комисията ще гарантира, че кандидатстването за средства по хоризонт ще бъде по-малко сложно. Госпожа Карвалес Муняс. Благодаря ви, госпожо комисар. Както си представяте, аз съм много загрижена за а, хоризонт, но науката представлява голяма възможност за Европа. ще се спестят пари на данокопаците, а, ако им се даде достъп до средствата, които те вече са а, платили. Все още комисията има дълъг път, който трябва да се извърви, докато стигне до така нареченото отворена наука. Какво а, възнамерява комисия, да направи комисията, за да подкрепи отворената а, наука? Благодаря. Благодаря, господин Кароп. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря. И искам да направя един кратък коментар и да задам един въпрос. Сметната палата, но и други организации показват, че има нехомогенно разпределение на средствата за научни изследвания и иновация, е, нехомогенно в географско отношение. Тоест, е, между държави, които са водещи по отношение на иновацията и други, които не са водещи малките и средни предприятия а, пък са акселератори. Става дума за разпределението на ресурсите, за изкуствен интелект. А, оставя се впечатлението, че има затворени клубове, така да се каже, на държави и субекти, които получават средствата. Госпожа Хан. Благодаря, госпожо комисар. Зелените настояват стратегиите за индустрия да има за цел нулеви емисии за индустрия, която е по-енергийно ефективна. Как ще се трансформират тези индустрии? Защото някои индустрии, като а, химическата, цементовата и така нататък, са много а, енергоемки. Как ще се осъществи декарбонизацията на тези индустрии? и кои инструменти ще бъдат предоставени за това? Те адаптирате ли хоризонта и планирането на програмите така, че да има повече средства за декарбонизацията на промишлеността? Госпожа Вирконен. Благодаря. Госпожо комисар, когато говорим за нашата промишленост и нейната конкурентна способност, е много важно, че имаме един комисар, който отговаря за всичко. Когато говорим за научно-изследователска дейност и иновации, разбира се, държавите членки са основно компетентни. Имаме обаче програмата Хоризонт. Подкрепям всички е, колеги, които вече подкрепиха нашето предложение за увеличаване бюджета на хоризонт е, с 50% през 2021 година. Комисията има възможност да подкрепи държавите членки, има възможност за реформи в рамките на европейския семестър. Как смятате, че по-нататък може да се развие този процес и да се насърчат държавите членки? И още един въпрос, свързан с малките и средни предприятия, защото подготвяте стратегия за МСП и цифровите предприятия умения. Важно е да се подкрепят традиционните малки и средни предприятия, за да могат и те да се възползват от цифровизацията. Господин Роберус. Благодаря, госпожо комисар. Аз сега няма да говоря за пари. А, за моята задача като докладчик Сянка Струва ми се, че нашите програми за научно, научни изследвания могат да работят по-лесно, без усложнени. Много време губим в неща, които не носят резултати. Трябва да се фокусираме върху резултата, а не върху процедурата има функционални изисквания, че предприятията трябва да работят с учените при енергетиката, всички суровини да идват от Европа. Това е функционално изискване, но най-добрите се одобряват, финансират се, останалите проекти остават на страна. Понякога сред тях има и много добри финансирането трябва да е възоснова на резултатите. Резултатите трябва да са важни на бюрокрацията. Може и да вземат е, това предвид. Благодаря, господин председател. Да, всички сме загрижени за предлаганите урязване в бюджета. Независимо от това, два въпроса. Първо, дали не бихте могли да бъдете малко по-конкретна, що се отнася до разбивката на бюджета и някои аспекти в бюджета, които не би трябвало да се засягат от гледна точка на комисията. Второ, вие говорихте за вдъхване на нов живот в европейското изследователско пространство. Дали това включва само държавите членки, но също така и асоциираните държави? Благодаря ви. Господин Христов. Уважаема госпожо Габриел, по линия на програма Хоризонт 2020 са предвидени инвестиции на стойност 300 милиона евро в контекста на публично-частното партньорство за 5G технологии. Те включват над 160 експериментални внедрявания на мрежите от пето поколение, както и трансгранични коридори по протежение на магистралите. Наред с това Европейската инвестиционна банка с подкрепата на Фонда за стратегически инвестиции също предоставя възможности за научно-изследователска и развойна дейност в сферата на 5G мрежите. Новата програма Хоризонт Европа също поставя фокус върху 5G с цел завършване на неговото внедряване и поставяне на основите на въвеждането на 6G. Ефектът върху човешкото здраве от разгръщането на мрежите от пето поколение е област, която все още не е изследвана. В същото време потенциалните вреди вследствие на радиочастотното електромагнитно облъчване будят притеснение у все повече хора. В някои страни те са обект на мораториум дори на територията на Европа. В рамките на публично-частното партньорство за 5G технологии предвиждате ли финансиране на научни изследвания за ефекта на мрежите върху човешкото здраве. Благодаря ви. Thank you very much. Finally, last intervention, President. И сега господин Бузек, последният оратор. Е, Благодаря ви. Първо въпросът за мисиите. На какъв етап сме като цяло в Европейския съюз при подготовка от техническа и научна гледна точка на тези пет мисии. Разбира се, за нас най-важна е мисията, свързана с борба срещу рака. Второ, урязваните в бюджета. За съжаление, в ситуацията на такива драстични урязвания виждаме, че има много рискове. Особено за държавите, които най-много разчитат на програмата и програмите, по-скоро на Европейския съюз, са, на, са най-уязвими към урязването на бюджета. Става дума за уязвими държави, които ще станат още по-уязвими при урязването на бюджета. Благодаря ви, господин председател. Бузък. Госпожо комисия, разполагате с думата за 5 минути. Надявам се, че е, ще успеете да се справите, ако ли не ще помолим е, преводачите за разбиране. Благодаря ви много, благодаря за всички въпроси. Е, Бих искала да, бих искала да отговоря на всички е, и съм готова да го направя е, и лично, и чрез своя екип, защото за мен е много важно да се говори и за подробностите. Затова моят екип винаги е на ваше разположение. Ще се опитам да отговоря на въпроса и да Първо за мисиите, е, докъде до къде се намираме. Пет са проведени, имали са 24 срещи по всяка мисия има различно развитие, но ще имат а, срещи с мен и ще настоя от тук до месец май всяка месец, мисия да идентифицира първите действия, които а, да могат да се проведат на европейско равнище, за да може тези действия след това да бъдат обсъдени от парламента, от гражданите и за да може всички да си дадем сметка как вървят нещата, вземайки предвид критериите, които парламента наложи и да се има предвид, че трябва да имаме възможност да постигаме резултати. До 2024 година се очаква да се получат видими резултати. От, видими за всеки гражданин е, трябва резултатите да са измерими. 10% от е, годишния бюджет е, е насочен на там. От месец декември насам всяка мисия вече има и е, лице за контакт с Европейския парламент. Ако искате информация, свършете се с тях, защото това е тяхната задача. Някои от мисиите имат нужда от допълнителна подкрепа. Мисията за борба срещу рака е най-напредналата. Имах възможност да се срещна с професор Рикерди, който е председател на, съвет, на правителния съвет на тази мисия. И а, настоях за това колко е важно да се идентифицират конкретни действия, но още от самото начало също да бъдат включени и гражданите, да се вземат предвид въпросите, свързани с инфраструктурата. Зададох и много въпроси и за новите технологии, за изкуствения интелект, защото е, е чудесно да се говори и за прецизна медицина, но има региони, включително селски региони, където интернет не е достатъчно бърз и няма как да се използват тези възможности. Разбира се, ще продължим да задълбочаваме дискусията. Втората много важна тема. Госпожо Михайлова, вие ми зададохте този въпрос. Господин Бузек също. няма да има орязване на мерките за разширяване на участието на недостатъчно участващите страни. Не искаме да има разделение в областта на научните изследвания в Европа. И това е много важно за местните общности в съответните региони. 900 милиона евро за страните по приобщаването и също 20,6 милиона за, заделени за 13-те е, нови страни и е, останалите за 15-те стари. Различните програми ще бъдат е, финансирани благодарение на това. И е много важно да има и връзка с Фонда за регионално развитие. Защо? Защото е много добре да има центрове за отлични научни постижения, но това няма как да стане, ако няма съответната инфраструктура, съответните сгради и лаборатории, в които да може да се работи. Ще предложа два други инструмента. Предварителна проверка на проектите, защото твърде много проекти са много добри и не им достига съвсем малко. Затова нека да бъдат проверени предварително, за да им се помогне да се коригират и да постигнат действително финансиране. И втория, е, второто ми предложение е, е средства за присъединяване към съществуващи консорциуми. Знаете, че това не е лесно. Е, има на критики към Хоризонт 2020 година че създава затворени клубове. За това трябва да се променят нещата, да се обменя информация и да се работи съвместно. И ще продължа да настоявам на този въпрос. Също така бих искала да настоя да не губим от поглед въпроса за образованието. Става дума за действията по програмата Мария Кюри. Сега работим в контекста на АКТ и ЕРНАЙ за да се финансират научни изследователи, които не са успели да постигнат финансиране от Хоризонт 2020 година. Могат да получат средства, стига да навършат работата си в 13-те нови държави и членки и по-конкретно страната си на происход. и вече имаме резултати. Младите изследователи се завръщат в родните си страни. Вече много голям процент от тях го правят. И така ще продължа да настоя, настоявам по тази тема. Исках да говоря и за Европейския съвет за иновациите и за малките и средни предприятия. Трябва да им помогнем, за да могат да получат възможно най-много информация. И а, точно тук а, са много важни ОИТ. Въпросът е как може извинете, Европейския институт за технологиите. Как може този институт да помогне е, да се идентифицират новите е, шампиони, новите отлични изследователи – за да не се минава през Pathfinder, да се мине директно на акселератора. И така ще се обърна към екипа си, ще настоя да се намерят начини, да се намерят връзки между тези програми и институции. И още една тема, за която не говорим достатъчно жените научни изследователки. Първите приятни пилотни проекти показват, че проектите, ръководени от жени и научни изследователки, са само 6-7% от всички проекти. А, трябва това да се промени. За мен това е напълно неприемливо. Трябва да увеличим процента поне на 20%. И за това трябва да се анализира на, защо се достига до такива резултати и да се променят нещата. И още нещо. Искам да ви кажа колко е важно през следващите месеци да мога да разчитам на вас, за да се ангажираме да работим в новия, новата рамка. Защото имаме три стълба на хоризонт Европа и е важно в тези, е, между тези три стълбове да има сътрудничество. Има роля е, за Европейския научен съвет, за действията по Мари Кюри, да работим по Frontier Research, трябва да работим също за създаването на, отлич, на, на фабрика за отлични постижения в Европейския съюз трябва да има сътрудничество с други партньорства и тук а, с други програми за партньорство. И за това а, ще се възползвам и от вашата експертиза, за да намерим най-добрите решения. И в тази рамка, моля, не губете от поглед трите стълба, синергията и най-вече Европейското пространство за научно изследване и Европейското пространство за образование. Все говорим за малките и средни предприятия, но а, при положение, че те имат нужда от по-квалифицирани кандидати за работа, става ясно, че образованието е от ключово решение. Затова трябва да намерим връзките. А, през юни ще се публикуват препоръките за Европейското пространство за научни изследвания, а през септември за образованието. Още сега трябва да намерим връзките между тези две пространства. И това ще се отрази и на въпроса, зададен от госпожа Спираки, за защитата на децата в интернет. Всичко това ще се включи и в два, двете теми. И в областта на научните изследвания, и в областта на образованието. И така, продължете да ми зада... продължавайте да ми задавате въпроси през следващите месеци. Бъдете възможно най- конструктивно критични, за да намерим е, решение, за да не се приемат урязвания е, на бюджета и да, да можем да разчитаме, че ще напреднем е, добре. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Габриел. Благодаря за присъствието ви тук, за участието, за желанието да си партнирате с нас. Ще продължим да следваме приложението на Хоризонт и да работим заедно с съвместното ни бъдеще. Благодаря.